sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. Уважаеми колеги, нека да преминем към обясненията на гласуването. Моля онези от вас, които напускат залата, да го направят възможно най-бързо. За да изслушаме ораторите, които имат желание да се изкажат. So others can have their speech. Моля, напуснете залата възможно най-бързо, за да може да започнем обясненията. Така, сега минаваме наистина към обясненията на Волта. Първият оратор а, за а, резолюцията във връзка с възражение в съответствие с член 106 и относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари Берн Бенсън за една минута. Я har i dag valgt at sige nej til at аз а, казах не на блокирането на новите правила във връзка с емисията от леки превозни средства. Важно е да гарантираме емисиите а, да се тестват в реални условия. Ако блокираме предложението на комисията, а, ще има за страните членки продължителен вакуум без тестове. Това ще бъде все едно да караш кола с турба на главата. И ще, и ще дадем карт бланш на автомобилната промишленост да прави каквото а, а, иска. Европейският парламент всъщност има амбициозни цели за намаляване на емисиите и използваме всички инструменти, с които разполагам. Комисията се задължи да прави годишни проверки и да намали горните граници до 2017. Благодаря. Следващия оратор, господин Демес Макър. Stikstof е bijzonder nefast voor de volksgezondheid. Е, емисиите е, от автомобилите е, са изключително опасни за здравето и се отразяват много зле на чистотата на, на въздуха. 12 000 души загинаха в Белгия миналата година поради тази причина. Необходими, е, вече са предприяти някои действия от европейски градове, но са ни необходими действия на европейско равнище, за да ограничим вредното въздействие от е, е, емисиите. За това са ни необходими тестове в реални е, условия. Не недопустимо е да се отказваме от, с, от стандартите Евро 6, защото а, те са постижими. А, много е важно да направим нещо. Важно е за здравето, затова подкрепих възражението. Благодаря, господин Ханан, ще вратя. Благодаря, госпожа председател. Всички знаят, че скандалът за мициите на Volkswagen беше трагедия за автомобилостроенето, но подчер... подценяваме до каква степен това е зле за Европейския съюз. Хиляди души са загинали, са умрели поради политика, водена от корпоративното лоби на Европейския съюз, поради политика решена на европейско равнище. Дизел, дизелът винаги трябва да се разглежда като по-мръсния вариант на гориво. Но в, и това е така на много други места, но в Европейския съюз се спонсорира и насърчава използването на гориво е, с 40 пъти повече азотни окиси и 22 пъти повече микрочастици в емисиите. Това е резултат от действието на корпоративното лоби тук в Брюксел и всички ние сме съучастници в тази трагедия. Маркус Пипер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Много рядко някой е бил такава аларма, като колегата Ханан. Аз гласувах за предложението на комисията, защото тя много бързо излезе с предложение, с което автомобилната промишленост и техните доставчици могат да се справят. Ще ги заболи, но ще се справят гласувах воден от мотото по-добре връбче в ръката, отколкото орел в небето. Защото в противен случай е, бихме постигнали точно обратното. Днес е, мнозинството от е, парламента доказа, че носи отговорност за своите граждани, промишленост и околна среда. Е, благодаря за краткото изказване. Хавиар Бенито Жилага, следващия оратор. Президента. Благодаря, госпожо председател. Гласувахме в подкрепа на спирането на намаляването на стандартите за дизела за леки автомобили, тъй като това е, е в полза на хората. След скандала с Volkswagen и дизела, който се отрази на голяма част от европейското автомобилостроене, предложението на комисията за пореден път показва позицията на онези хора, които печелят милиони от години наред е, от е, това статукво. Замръсяването е, с азотни окиси и прашни частици води до хиляди преждевременни смъртни случаи в Европа. Трябва да се насърчи развитието на иновационна, устойчива промишленост. Това е от, за доброто на хората. Благодаря, Хосе Бланко Лопес. Една минута. Благодаря, госпожо председател. В момента емисиите на азотни оки са пет пъти по-високи от допустимото. Аз бих искал комисията и съветът да предприемат повече усилия. Ако обаче беше прието възражението, несигурността щеше да се засили и щяхме да блокираме изпълнението. По този, с това предложение мисиите ще се съкратят наполовина и Европа ще бъде единствения регион в света, който ще провежда изпитания в реални условия. По този начин ще се гарантира спазването на условията, ще се опазва здравето и околната среда. Ще се насърчат инвестициите и ще се увеличат работните места в автомобилостроителния, а той е много важен, особено страни като моята Испания. Благодаря. Господин Поспишил, благодаря. Аз гласувах против възражението. Мисля, че правилата, предложени от комисията, които ще влязат в сила от 2017 година, са здрава основа за провеждане на изпитания в реални условия. Автомобилостроенето е много важно в Чешката република. република. Там работят десетки хиляди и ние искаме ясни правила за автомобилостроенето. Целта е да има ясна нормативна база за показателите на автомобилите. Аз гласувах за и се надявам, че комисията ще подготви въвеждането в сила на системата. Благодаря Естефания Торес Мартинес. Аз гласувах за това възражение защото е важно комисията да действа, но не без да попита парламента. Нашата планета е застрашена от стъпките, които а, прави правим пред мултинационалните компании, са изцяло неприемливи. А, комисията мълча пред Volkswagen, знаеки какво правят те и по този начин се превърна в съучастник. Трябва в никакъв случай да не допускаме това да се повтори. За целта трябва да се засили демократичния контрол и прозрачността. Въпрос, под въпрос е поставен живота на тази планета. Господин Хано Такула за една... Minusta erittäin благодаря, госпожа председател. Много е важно да се обърне внимание на тази тема. Важно е в Европа и в европейското автомобилостроене да се постигнат емисии, които са под заложените прагове. Важно е също така навсякъде по света производителите да постигнат такива ниски емисии. Предложението е амбициозно. Важно е сега в Европа да гледаме своята конкурентна способност, да гледаме промишлеността, да настоим навсякъде по света да се работи по същите правила. Търговията е световна по своя характер, за това трябва да се прилагат едни и същи правила навсякъде по света. Благодаря, Никола Капуто. Една минута. Президенте. Благодаря. Аз гласувах за възраж... гласувах против възражението. Парламента всъщност трябва да осигури тази възможност. След скандала в Volkswagen и споразумението в Париж, Европейския парламент е длъжен да изрази ясно послание за създаване на условия за улесняване на устойчивото производство. Не е приемливо е, горните граници да са по-високи от тези през 2017 година и да се интересуваме само от интересите на производителите, а не на гражданите. Нашите градове са потънали в смог и нивата на ок, назотния окис и на твърдите частици оказват изключително вредно въздействие върху човешкото здраве. Благодаря. Золтан Балчо за една минута. Госпожо председател, през изминалото десетилетие имаше някои положителни е, промени, но замърсяването продължава да е, буди загриженост. Е, 400 хиляди души е, е, загиват преждевременно. Е, автомобилната промишленост не спазва законите. Всичко това показва, че са ни необходими изпитания в реални условия. предложението на комисията не е достатъчно, за да постигне нашите екологични цели. Стойностите, заложени за 2020 година, възоснова на това предложение, могат да бъдат надвишени два пъти, така че аз подкрепих резолюцията на парламент. Благодаря госпожа Шодрова за една минута. Благодаря за думата. Гласувах против възражението и много се радвам, че възражението падна тъй като беше отхвърлено от Европейския парламент. Това означава, че предложението на комисията остава, че се прилага, че то е добро решение, че строгите ограничения, които то съдържа, ще продължат да се прилагат. И мисля, че важното тук е да се провеждат и тестовете в реални условия, които отговарят на реалните възможности и които са важни и за производителите, и за нас, потребителите. Промяната в режима на измерване е стъпка в правилната посока и факторите за съответствие също. Благодаря. Последният оратор по тази тема Шон Кели. Една минута. Благодаря. Като колегите си в ЕНП гласувах против този доклад. Смятаме, че комисията е направила достатъчно, смятаме, че предложенията е, в връзка с темата са достатъчно добри и смятаме, че ако спазваме е, препоръките на комисията, ще се постигнат добри резултати. Миналата седмица бе публикувана е, рамка за наблюдение на производството в държавите членки. Ще се създадат независими процедури. Това ще позволи на държавите членки на комисията да вземат мерки срещу техническите служби, които подхождат прекомерно а, несериозно към измерванията. Благодаря. Сега преминаваме към доклада на Вивиан Рединг за споразумението за търговия с услуги, госпожа Къртен Дарли. Благодаря с днешната резолюция. Призоваваме комисията да промени подхода. Ние не утвърдихме споразумението. Всяко споразумение трябва да подпомогне новото регулиране на търговията с услуги. Европейските граждани имат глас и този глас се чува тук, в демократично избрания Европейски парламент, вместо да упражнят своите правомощи за да постигнат резултати, някои депутати решиха да бъдат безотговорни, просто в интерес на прескомюникето. Ние трябва да сме за лоялната търговия и да поемем своята отговорност. Благодаря. Благодаря Елеонора Форенца за една минута. Благодаря, госпожо председател, като цялата ми група гласувах против тази резолюция по една основна причина. Онова, което всъщност целта е да се промени пазара, да се комерциализират публичните услуги, като здравеопазването и образованието. Ние смятаме, че демократичното управление на обществените блага трябва да бъде поставено в центъра на бъдещето. Смятаме, че всичките договори като ТТП и ТИЗА водят до дерегулация. Това е лишаване от сурвентет на гражданите, които не са информирани и решенията за бъдещето им се взима от други. Ще гласуваме против ТИТИП, гласувахме против ТИЗА и се надявам, че говорим от името на гражданите, които са се изказали против. Господин Хане, благодаря госпожо заместник председател. Много често по време на дебата за британския референдум ни се каза, че европейското членство е важно за услугите в Великобритания, но ето, че се намираме тук в Европейския парламент, обсъждайки свободна търговия в областта на услугите в която са включени не само Европейския съюз, но и 22 други държави членки на СЕТО от Австралия до Корея и до Перу. Това и тук искам да кажа, че съвсем различно е Великобритания да бъде представена самостоятелно при тези преговори, или от Европейския съюз. По-настоящем Великобритания ще бъде представена от една 28-на европейски комисар. Ако искаме да си върнем мястото а, като световна търговска морска сила, трябва да променим нещата. Госпожа Моника Макове е нам. Mulțumesc! Am votat astăzi recomandările Parlamentului European. Благодаря. Аз гласувах за препоръките на комисията за преговори по споразумението ТИСА. Това е уникално споразумение, съобхватно, задълбочено, което обединява много държави, в това число и Европейския съюз. Предложението на комисията би отворило врати пред Европейския съюз, европейските предприемачи. Освен това, ние искаме да позволим на нашите предприятия да работят при облегчени условия в областта на далеко съобщенията, услугите и така нататък. Ние искаме да направим така, че най-добрите и най-квалифицираните да работят чужбина от името на Европейския съюз. Проблема е това, че се състои в това, че всяка отделна държава трябва да се погрижи и това да бъде приложено на нейния вътрешен пазар. Госпожа Рекина. Благодаря. Договор за споразумение за търговия с услуги е бомба, която ще гръмне благодарение на Wikileaks. Видяхме само малко от тайните документи, но малкото, което видяхме, вече ни говори, че ще се сложи край на здравеопазването, образованието и много други. Ето защо не можем да останем безразлични и работихме по текста, който гласувахме днес. Много е важно да разберем следното. По подписването на ТИЗа е далечо и движението 5 звезди не казва да, но дава мандат за преговори, мандат, който казва ясно, че публичните услуги не се пипат, че не трябва да има, че не трябва да има не трябва да има безвъзвратни приватизации. Много е важно да не даваме карт бланш на преговарящите. Ние ще следим преговорите внимателно, защото никой договор няма предимство пред гражданите. Благодаря. Хано Такова за една минута. Госпожо председател, нека да не забравяме, че споразумението за търговия в областта на услугите преразглежда споразум, общото споразумение за тарифите. Обществените услуги са изключени. Държавите членки имат право да регламентират кои услуги са обществени услуги и образованието и здравеопазването попадат в тази категория. Държави, както бе споменато, Преговаряме с 22 други страни – Чили, Австралия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария. Страни, които са много важни за нас. Много е добре, че търговията в областта на услугите се разширява към страни, които са наши естествени партньорки. Важно е да се, запомни, да се помни, че Европейския съюз е най-големият доставчик на услуги в света това ще увеличи заедостта, економическия растеж, а пък ако правилно разбираме, Европейския парламент иска точно това. Растеж и заедост в Европа. Мисля, че има начин да го направим успешно. Благодаря. Господин Такола. Е, прекъснах ви на 40-та си секунда, но само така изглеждаше, тъй като твърде късно включих часовника. Никола Капуто, една минута. Благодаря. Гласувах за доклада, защото смятам, че ти е възможност за консолидация на европейската позиция. Аз мисля, че е, не е тайна, че на тези услуги се дава, се пада 40% от износа на Европейския съюз. Поразумение трябва да насърчи износа и ще улесни интернационализацията на малките и е, средни предприятия. Ще се премахнат нетарифните бариери. Много стратегическо значение имат въпроси като, като финансови услуги и Трябва да се спазват е, общите принципи на търговската политика. Това споразумение трябва да стане многостранно споразумение в рамките на СТО. Резултатите от преговорите, освен че ще реализират потенциала на пазара, ще даде възможност за премахване на економическия и социален дъмпинг. Благодаря. Благодаря господин Андрей Мамикин за една минута. Благодаря. Колеги, е, споразумението ТИСА е глобално споразумение за либерализация на различни сфери, е, услугите, банковата сфера и така нататък. Европейския съюз е поддържа това споразумение. То трябва да обхване колкото може повече хора и трябва да окаже положително влияние върху развитието. Бих искал да подчертая необходимостта да се, услужат, да се изключат аудиовизуалните културните услуги от ТИСА, за да се запази културното наследство в новите страни членки. Но иначе съм положително настроен. Следващият оратор, господин Балчо. Този Доклад за споразумението за търговия в областта на услугите засяга едни многостранни отношения, но той застрашава, застрашава европейските стандарти в областта на услугите, застрашава работните места, публичните услуги, отнема правото на страните членки да регулират тези условия. Това е поредната стъпка в посока към глобализацията и аз отхвърлих този доклад страните от Европейския съюз не трябва да отварят допълнително своите пазари спрямо мултинационалните компании. Тяхна задача е да защитават гражданите на Европейския съюз, техните работни места и да помагат на страните членки да произвеждат собствени стоки и да предлагат собствени услуги. Затова аз гласувах против Следващия оратор, господин Полчък. Пани председателя за отделени слова. Я съм... Благодаря, госпожо председател. Много съм впечатлен от това, че някои колеги идват тук, говорят една минута и си тръгват без изобщо да са запознати с фактите. На мен не ми е известна нито една страна, която би увеличила брутния си вътрешен продукт, а се, ако се огради с високи стени. 40% от европейския брутен вътрешен продукт е от услуги, предоставени в чужбина. Либерализирането на пространството за предоставяне на услуги ще увеличи а, този дял, ще се увеличи заетостта и ще защитим това, което е най-важното, тъй като услугите от общ интерес са изключени и можем да продължим да ги защитаваме. Това, което е важно за мен, е сътрудничествата между общините да не бъдат подминавани с лека ръка. Благодаря, а сега господин Шон Кели. Благодаря. Бих искал да кажа, че гласувах в подкрепа на този доклад, както направиха и колегите от моята политическа партия. Общо 531 колеги гласуваха така. Голямо мнозинство, спечелено от колегата Рединг. Тя действително си свърши работата отлично тези предложения се либерализират търговските отношения в областта на услугите и се подобряват общите правила в тази връзка, като световен вносител и износител на услуги, Европейския съюз може много да, да се възползва. Ясно е, че тези предложения ще помогнат за постигането на тази цел и за създаване на повече работни места в Европейския съюз. Минаваме на последната тема от обяснението на вода нова стратегия за равенството между половете и правата на жените за периода след 2015. Резолюцията по тази тема госпожа Форенц. Грация, президент. Благодаря. Моята група и аз лично подкрепихме тази резолюция и призоваваме парламентът да изпълни. Ние се произнесахме ясно относно необходимостта от нова стратегия за равенството на половете след 2015 година. Аз мисля, че ние като Европейски парламент би трябвало да преминем към изпълнение и прилагане на политиката за равенство на половете във всички части на политиката за правата на човека. Аз мисля, че ако успеем перспективата за правата на жените стане част от цялата ни политика, за права на човека, ще тръгнем по правия път. Благодаря. Госпожа Микела Джофрида е следващата. Благодаря. Стратегията за равенството между половете изтича през 2015 година. Онова, което комисията представи е документ за равенството на половете за периода 2016 и 2019 година. Зложелателните биха казали, че комисията може би няма желание да се занимава с проблема за равенството на половете. Това би било жалко, имайки предвид съществуващото неравенство и дискриминацията, на която са подложени жените, като работещи и работещи майки. Много са бариерите, пред които сме изправени. Това не е идеология, това са реални проблеми, отпуск по майчинство, здраве и така нататък. И мисля, че равенството на половете изисква повече усилията от един работен документ. Надявам се, че комисията ще прояви повече амбиция. Благодаря. Господин Даниел Хана не е в залата. Госпожа Гонзалес Пеняс. Благодаря. Това е работен документ, а не стратегия за равенството между половете. Няма цели, няма индикатори за оценка и така нататък. Предложението на комисията игнорира решението на парламента и резултатите от публичната консултация. Вижда се, че не се напредва. Тъкмо обратното. Комисията вчера ни каза, че равенството между половете ще получи политическа подкрепа, но предложението показва, че няма политическа воля и продължаваме да живеем в патриархат. Не можем да допуснем това. равноправието между мъжете и жените трябва да бъде поставено в центъра на европейската политика и за това гласувахме за резолюцията. Благодаря. Следващия оратор госпожа Моника Маковей. Благодаря. Аз подкрепих стратегията след 2015 година, подкрепих резолюцията на Европейския парламент. Днес гласувах срещу резолюцията, защото защото не ми харесва. Мисля, че не е добре да приемаме документ след документ и никой от тях да не се прилага на практика. Прибираме се от дома, казваме нашите избиратели, гласувахме за резолюция, но това не е абсолютно нищо, след като тя не се прилага сега вече е крайно време да започнем да прилагаме на практика приятите резолюция, а не да продължаваме да приемаме нови. Госпожа Мици, следващата. Благодаря много, госпожа председател. Много съм разочарована, че Европейската комисия пренебрегна позицията на Европейския парламент и не избра обновена стратегия за равнопоставеност между половете. Представени са вместо това един работен документ, един документ, който е много далеч от стратегия. Това е документ, който няма да бъде специално представен, ще бъде много по-малко прозрачен, няма да бъде предмет на демократично одобрение. Моята роля като депутат в Европейския парламент е да настоя Европейската комисия да представи нова стратегия, в която да се представя дългосрочна визия и да има политическа отговорност. За мен е важно да има нова стратегия за правата на жените и за равнопоставеността между половете. Трябва да се борим срещу насилието, срещу жените, да подобрим условията на труд, образованието, участието в обществените медии. Всичко това трябва да се вземе предвид. Юрий Поспешил, една минута. Пекне, пани председкиня, я съм не подпорил уснесение, о котором сме днес. Благодаря, госпожо председател. Не подкрепих резолюцията, по която гласувахме днес и която беше предложена от колегите от левите политически сили в този парламент. Със своя глас не искам да е, покажа, че съм против равнопоставеността между половете. Напротив, аз съм за такава равнопоставеност. Но въпросът е как я постигаме, какви са средствата. Това, което предлага левицата, не е приемливо, не е целесъобразно и е Европейската комисия при настоящите обстоятелства едва ли ще може да ги приеме. Затова а, трябва да имаме предвид, е, а, че онова, което е постижимо, е различно от а, чудесните декларации на хартия. За мен важното е какво можем да направим в действителност. Например, квотите в управителните съвети. Андреас Мамикинс, една минута. Е, колеги, изпивено е се... Уважаеми колеги, съгласен съм с тези депутати, които са мнозинство, които са за нова стратегия за след 2015 година. Призовах комисията да започне работа по пълноценен документ, а не просто работен документ. В него трябва да влязат онези принципи, които бяха заложени в предишната. Новата стратегия трябва да предвиди сътрудничество не само между институциите, а между институциите и агенциите. Това въжи и за самата стратегия. Срокът би трябвало да бъде по-скоро 2020 година, въпреки че това ще съвпадне с новите избори. Мари Кюрек, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Получихме нов документ за равенство между половете, който се основава на едно много егоистично, за една много негоистична нагласа. И тя е, че положението на жените се подобрява. Всъщност ние подкопаваме значението на брака, подкопаваме ролята на майката и бащата. Абортът е нещо, се възприема положително от млади заможни мъже. Това ли е подходящия статут за една жена? Не, ние не би трябвало да продължаваме по този път. Трябва да променим корено нещата, ако искаме да осигурим бъдеще за Европа. Благодаря, госпожо председател. Европейския парламент прие резолюция, в която изрази своето виждане относно стратегическия документ на комисията относно равенството на половете. Съжалявам, че Европейския парламент прие е, този документ, вместо да приеме документ, който да съдържа конкретни стъпки, които наистина биха подобрили положението на жените в Европейския съюз. Стъпките, е, е, е решени от Европейската комисия, включват някои елементи, които ще подобрят положението на жените. Разликата в заплащането, разликата в пенсионната възраст, представителството в предприятията и така нататък. Вместо това приехме декларация, която нищо не казва. Благодаря, Станислав Полчък, за една минута. Благодаря, госпожо председател. За мен е трудно сега да говоря, защото всички напускат залата. Аз гласувах за тази резолюция и не намерих причина, поради която да не го направя. Аз подкрепих е, стремежа към равенство. За мен е важно равенството е да е основополагащ е, принцип във всички документи и на договорите на Европейския съюз. А, иска се още да напреднем по отношение на насилието срещу жените, работното време, образованието и така нататък. Това са легитимни искани. и аз не успях да намеря нито една причина, поради която да не подкрепя резолюцията. Благодаря и последният оратор е Шон Келе. Заповядайте. Последен, но надявам се не на последно място. Равнопоставеността между мъжете и жените е една от основните ценности на Европейския съюз. В държавите членки се предприемат сериозни стъпки за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете. Има обаче забавяне на политическите действия и реформи на европейско равнище през последното десетилетие. В Ирландия, въпреки известния напредък в областта, статистиката показва, че има големи разлики в определени отрасли, в които работят мъжете и жените и на, че на високи равнища на управление жените са представени много по-слабо. Дори в отрасли, в които по принцип работят много повече жени, отколкото мъже. Това не е задоволително. Трябва да бъдат насърчени държавите членки да предприемат допълнителни мерки в областта на заетостта, образованието, и здравеопазването. 30% от кандидатите трябва задължително да са на жени при, полити... при изборите в Финландия. Колеги, благодаря ви за този дебат по гласуването. Заседанието ще продължи в 15 часа.